и нашите колеги от парламента, които участват в групата по собствените ресурси. Ламасур, Верховщад, Калчин. Ще ни запознаят с състоянието на нещата по собствените ресурси. Защото виждаме колко неудобно е един парламент е, да няма прерогативи, когато става дума за данъците. Затова ние сме малко с вързани ръце защото повечето от средствата в бюджета на Европейския съюз са резултат на добрата воля на държавите членки. Има известна инерция, има известни колебания все още в това отношение. Господин Монти и нашите колеги ще ни запознаят с състоянието на нещата или на 19 януари или на 5 февруари. относно постигнатото по бюджети, коригиращи бюджети 2014 и бюджет 2015. Знаете, че срока за 2014 и за 2015 срокът за подаване на изменение е утре 12 часа на обяд. Става дума за докладите що се отнася до бюджетните разпоредби, а именно сумите за поети ангажименти и заплащания. Крайният срок е 18 часа утре за представяне на изменения. Разбира се, очакваме потвърждение от органите, които отговарят за организирането на пленарните заседания. Това ни ни пречи. Ако не бъдем затиснати от множество предложения за изменения, ще можем да се справим. Иначе ще е много трудно да предвидим какъв ще бъде резултата от гласуването на измененията. Тази сутрин определихме докладчик за европейския семестър. И тъй като нямаше желащи, председателят ви ще се заеме с тази задача. Аз читам това за привилегия и ви благодаря, че не представихте кандидатури. Но това не беше предвидено. Относно бюджетна процедура за 2016 година определихме като докладчик за останалите раздели господин Жерар Дюпре. Комисията по бюджети ще подготви становище под темата за възможности за зелен растеж на малките и средни предприятия. Вие знаете какъв потенциал имат зелените технологии, възобновяемите енергии, но все още не е определен докладчик по становище. Ще го направим по-късно, така че моля да заявите желание, ако имате такова. Европейският парламент трябва да участва в Европейската парламентарна седмица – съгласно член 13 от договора Fiscal Compact. Ние трябва да кажем какви теми искаме да бъдат засегнати, тъй като ще има представители на националните парламенти от еврозоната. Това ще ни даде възможност да отправим силно послание относно неплатените фактури. По този начин ще подобрим информираността на националните парламенти, тъй като дългът в Европейския съюз е всъщност дълг на държавите членки. Що се отнася до изследвания, ние приехме предложението на КОНТ за защита на собствените ресурси и за формирането на група експерти. Ние ще работим по тези въпроси заедно с колегите от Комисията по бюджетен контрол. Относно публичните експертни изслушвания за Комисията по въпросите на отбраната и сигурността. Тук искам да подчертая за обобщаването на някои външни служби. Може би в бъдеще ще има съвместни посолства на европейските държави, защото няма смисъл да имаме 28 отделни посолства плюс представителство на Европейската комисия. Така ще могат да се економизират средства и в бюджетите на държавите членки, както и в бюджета на Европейския съюз. Ако можете да ни посочите експерти в тези области, ще съм ви признателен да ми ги представите. Това бяха съобщенията, които исках да направя в началото на днешното ни заседание. Alors nous allons faire le point euh, sur euh, l'aboutissement. Сега искам да се спра на провала на помирителната процедура и постигането на споразумение по време на тристранната среща на трилога. Споразумение, което намери конкретно изражение вчера вечерта. Благодаря на всички които взеха участие, най-вече на представителите на комисията. И ако можахме да стигнем възможно най-далече, това беше, защото имахме единство в редиците на нашата парламентарна комисия. Благодаря на докладчика, който непрекъснато присъстваше и участва в изготвянето на съвместното изявление. Те дадоха най-доброто от себе си на заключителният етап. Изпитахме известно разочарование Това беше изпитано от нашите докладчици. Когато участвате в работата на бюджетната комисия, сте взели много важно решение и сте се ангажирали да вървите по един път, който е изпъстрен с разочарования, с отказване от някои неща. Искам да благодаря на политиците, които са се насочили а, към а, намиране на реалистично решение. Това, което постигнахме, ни отговаря на очакванията ни. Ние успяхме да увеличим нивото на кредитите за плащания в размер на 4,8 милиарда. Очакваме 7 милиарда за 2014 и 2015, защото сега сме в края на 2014. Ако не бъдат а, разплатени, това ще бъде сумата 4,8, що се отнася до кредите за ангажименти. Основният ни докладчик тук свърши отлична работа, но той сигурно е дълбоко разочарован но въпреки това работата ще даде своите плодове през едните месеци. С 4,8 милиарда не сме дори стабилизирали неплатените сметки. Необходимо е да има изчистване на излишъка на дълга. Комисията трябва заедно с останалите институции да види какво може да се направи и да се прецени какъв е разумният размер на неплатените фактури, например 10 милиарда. Към 31 декември 2014 трябва да ни бъде казано от комисията колко е сумата на неплатените фактури. След това да има един план за изчистването им. Ние настоявахме за това. Сега трябва да окажем силен натиск върху комисията и върху съвета, за да се вземе това предвид. Очаквахме с господин Тарант в заседание на външната комисия по въпросите на бюджета беше ни казано, че нещата са много сложни през 2014. Правят се обещания за Украина, например, но ако няма пари, тогава посланникът, който отговаря по тези въпроси, каза, че за поетите ангажименти няма проблеми, но когато се стигне до плащанията, има сериозен проблем. Беше ни обяснено, че близо 30 милиона от неплатените сметки ще бъдат прехвърлени за 2015. Това е само в областта на външните отношения, но има и други сфери. Така че не трябва да оставяме на мира съвета. Ако искате, можете да се обърнете към вашите парламенти, национални парламенти, да обясните на депутатите, на сенаторите на национално ниво, че проблемът е сериозен Става дума за тези неплатени сметки. За това ви прилагаме идеята на господин Фернандес по време на тази интерпламентарна среща на върха да се възползваме от присъствието на колегите от националните парламенти, за да наблегнем на този въпрос. Това беше накратко по специалните инструменти. Има съвместно изявление Парламентът има такова съвместно изявление, съветът има собствено, друго съвместно изявление от своя страна и става ясно нещата, по които не сме постигнали съгласие. Благодаря, господин председател. Госпожа Гардия Сабал има думата. Много пъти сме говорили по този въпрос в нашата комисия. Осведомявахме ви за хода на преговорите или за буксуването на преговорите. Сега стигнахме до края на един процес, който според мен доведе до голямо разочарование за всички нас. И това въжи не само за парламента. Всички институции са разочаровани, когато става дума за онова, което успяха в крайна сметка да постигнат, тъй като процесът беше изключително дълъг, е, уморителен за всички три институции. Всеки път, когато седнем на масата за преговори, е, стигаме в крайна сметка до извода дали ще гледаме на чашата като полупълна или полупразна. Всички имахме големи очаквания – те бяха заложени още в рамките на предишния мандат. В крайна сметка искахме да решим проблема с неизплатените задължения. Или пък да намерим някакво решение за в бъдеще на този проблем. През 2015 година ще видим какво ще стане. Декларациите, които подписах тези три институции, може и да решат проблема. Ще видим. Що се отнася до цифрите, те могат да се тълкуват по много различни начини. Някой може да каже, всеки получи по нещичко, никой не загуби в пълна степен. Може и така да гледаме на нещата, като си има предвид, че съвета не искаше да даде и едно евро повече тези 4,8 милиарда в допълнение за 2014 и 2015 година от тази гледна точка според мен трябва да се разглеждат като успех. По време на всички заседания успявахме да добавим към сумата, която искахме да бъде в допълнение. Не говорихме по този въпрос но трябва да кажа, че в крайна сметка съвета искаше в началото да има даже намаляване на, на средствата, а сега има увеличаване. Може и то да е символично, но увеличаването идва на места, които са много важни, поне за някои хора. Няколко милиона в сравнение с е, около 5 милиарда не е кой знае колко, но всичко зависи от гледната точка, защото по отношение на Еразъм, например, тези средства ще са добре дошли. Имаме 22 милиона за подпомагане на сирийските беженци, имаме няколко милиона повече за хуманитарна помощ. Така че това не са кой знае колко много пари, но все пак ще окажат своето влияние върху конкретни програми. Когато стигнахме до споразумението в понеделник вечерта, знаехме, че съвета няма как да отстъпи и на милиметър повече. Искахме да избегнем и е, приемането на бюджет за всеки отделен месец за следващата година, така наречените временни 12-тини. Ако бяхме оказали допълнителен натиск, можеше и съвета в крайна сметка да се откаже. Мисля, че щяхме да се провалим в подобен случай. Така че в крайна сметка можехме да стигнем и до нещо много по-лошо. Нека да не забравяме, че е на лице и плана Юнкер, когато се одобри този план и бюджета за него ще трябва да се определи и ще имаме нова отправна точка. Значи, с други думи, горчиво сладък вкус имаме в устите си. Някои неща протекоха както желаяхме, други не. В следващата година ще направим задълбочен преглед на всички преговори и ще видим как ще проработят нещата с новото председателство, тъй като италианското председателство вече няма да е на дневен ред. От 1 януари ще има ново председателство, ще работим с него. Комисията каза, че ще направи конкретни предложения за бюджет. Надяваме се, че с новото председателство ще постигнем напредък и ще приключим в крайна сметка работата по този толкова сериозен проблем. И в заключение, естествено, искам да благодаря на вас като председател. Вие ръководихте преговорния екип. Освен това, свършихте страшно много работа. Искам да благодаря на секретарията за това, че положи толкова усилия по отношение на измененията, по отношение на предложенията на съвета. Събрахте на едно място всички цифри, погрижихте се да няма математически грешки и така нататък, така че огромно благодаря на всички представители на секретарията. Мадам Олбейер. Госпожа Олбейер. Благодаря. Уважаеми колеги, представители на е, другите институции, Ние се опитахме заедно с комисията да получим максимален резултат. При другите институции нещата изглеждат добре. Съветът разбра че е, трябва да се направи нещо при Европейския съд и даде ход на нашите финансови искания. На следващо място имаше прогрес при външната служба. Е, там, по, там успяхме да изчистим нещата с административните разходи, така че външната служба да може да е, да провежда своите проекти без проблема, не да трябва да иска разрешение от пет различни генерални дирекции. Е, винаги имаше закъснения в е, такова споделяне на отговорностите, така че това беше напредък. Работихме и с Комитета на регионите, и с Комитета на економиката и социалните въпроси економически и социален комитет, успяхме заедно с тях е, да създадем е, една обща служба за изследвания. Е, ни обяснихме на съвета колко е важно това за нас. В началото съвета не беше много съгласен. При нас също имаше разногласия. Ставаше дума за 5% намаление на персонала, защото тази тема се беше получила от една таблица на комисията, която не бяхме разбрали правилно. Таблица, в която не бяха заложени всички синергии, всички интернализации и екстернализации на бюджета. Оказа се, че ние не е, вземаме предвид е, тази таблица, всички останали я вземат предвид, но това недоразумение е, бе разрешено. В противен случай ние излизаше, че, искам, че искахме увеличение на персонала на агенциите, а това не го искахме. И така целият параграф, за който ставаше дума, беше премахнат, така е, раз, разрешихме проблема. На следващо място пред, се опитахме да, да преговаряме с неплатените сметки. Това беше наш приоритет в съвета разбра за какво става дума. Сега не ставаше дума за това, кой иска повече. Ставаше дума за това да се спазват договорите. След като сме поели ангажименти, трябва да ги изпълним. Не може просто нови програми да започнат без да се платят старите сметки. Това беше най-важното. Това беше и последователното в нашите искания. За мен обаче беше важно, важен графика графикът за плащанията. Е, съвета винаги е казвал, трябва да сме прозрачни, трябва да сме последователни, така, но когато ние излязохме с един много последователен и прозрачен текст, тогава съвета малко се дръпна, изплаши се, каза, е, че трябва да помисли и в този смисъл комплименти за е, смелостта на Шерар и другите колеги, които преговаряха. Те бяха просто железни и отстояваха нашите позиции. Мисля, че е много важно да продължим по този път, е, защото така успяхме да накараме съвета и комисията да са по-прозрачни по отношение на старите сметки и на новите програми. Те трябва прозрачно да обсъждаме нещата, а не просто с недомлъвки да говорим за новите програми и да не знаем за какво всъщност става дума. Мисля, че това е най-големият ни успех, че успяхме да се наложим с искането си за повече прозрачности в бъдеще. Благодаря, господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Както предходните оратори, искам да благодаря на нашата комисия, на всички членове на комисията по бюджети, тъй като ако успяхме да преговаряме твърдо, то е защото имаше широк консенсус в рамките на нашата комисия. Това улесни работата ни и така беше и по-приятно да се преговаря, знаеки, че зад нас стои единството на комисията. Искам да благодаря на вас, господин председател. Вие винаги бяхте на линия. Вие показахте твърдост, каквато беше необходима. Благодаря на колегите, благодаря на секретарията, на нашите сътрудници. Не бива да ги забравяме. Искам да подчертая работата на нашият общ докладчик Айдер относно плащанията за 2014 беше постигнато благодарение на нейните усилия. За щастие, Винаги, когато се прави ново предложение или компромисно изменение от комисията, има известно връщане назад. Знае, че не е приятно да го казвам, но ще го казвам. Не, добре, добре е да се каже. Защото можехме да дойдем съвсем голи тук, което ще бъде доста голям спектакъл. Но разочарованието не е политика. Ние сме разочаровани, победени, но трябва да гледаме и положително това, което постигнахме. Например, за 2014 ние искахме 478 милиарда нови средства. Сега имаме 359 милиарда това беше одобрено. Но в началото съвета даваше нула. А ние постигнахме 70% от това, което искахме. Имаме 4 милиарда чрез преразпределение и прочие за 2014 година кредити, които могат да засегнат линиите от бюджета, които изпитват най-сериозна нужда. Да, ние сме разочаровани, че не постигнахме всичко, което искахме, но като цяло не мога да кажа, че а, можем да се считаме за победители при разпределението на, на силите с другите преговарящи. Така че ние победихме. Ние трябва да водим дебат върху това, което накарахме съвета да приеме, а именно оперативен план за изчистване на дълга. Вие още ли ни го представихте. Текстът, който успяхме да наложим на съвета и по който трябва да се постигне съгласие, съвет и се искаше да се казе will agree, ще се договорим. Сега имаме текст, който е задължителен, по принцип поне. И следващата година, ако запазим същата решимост, имаме добър шанс да наложим изпълнението на този план за изчистване на дълга, който е особено важен. имаме също и добри шансове да спечелим тази партия. Благодаря, казва председателят. Петте милиарда от 2014 година, които бяха събрани от глоби, не бяха първоначално предложени за покриване на неплатените разходи. И държавите членки искаха да им бъдат върнати тези суми. По време на преговорите, както знае господин Дюпре, имахме силни аргументи. Позицията на комисията бе да се стабилизира дълга. Господин Фернандес. Благодаря. Искам да поздравя всички участници в процеса и естествено тук искам да включа и председателя на комисията, докладчика и целият секретариат и персонала на политическите групи, тъй като понякога те вършат невидима работа, но тя е изключително важна. Аз не съм разочарован. Не съм, тъй като свършихме отлична работа. Искам да кажа, че нямаше да може да се извиним пред обществеността, ако беше отхвърлено нашето предложение. Накарахме съвета да тръгне по правилния път. Те не искаха да приемат нищо в самото начало, що се отнася до плащането на неизплатените задължения. Имахме 5 милиарда и съвета искаше да вземе всичките тези пари и да ги върне в националните бюджети. Сега обаче имаме споразумение повече от 4 милиарда за 2014 година и трябва да се радваме от този изход. И защо трябва да се радваме? Защото успяхме да избегнем колапс по отношение на бюджета. Комисията ни каза, че благодарение на тези 4 милиарда ще може да стабилизира дълговете, докато не се влезе в следващата бюджетна рамка и ще могат да се използват изпълнят някои цели, които сме си начертали. Така че имаме добро споразумение, имахме нужда от допълнителни средства, за да си платим сметките. Ако бяхме отхвърлили това предложение, ако бяхме гласували против, то тогава щяхме да върнем парите на държавите членки и щеше да се окаже, че ние не си плащаме задълженията. По отношение на 2015 година има още един положителен факт, съвета искаше да ореже средствата с 2,1 милиарда евро. Сега обаче е, се договорихме да се избегне това положение. Имаме само 23 е, милиарда, 23 милиарда. По отношение на функция 4, където има е, средства за, за хуманитарна помощ, има сериозен напредък и това е нещо добро. В началото на преговорите не си правехме никакви иллюзии. Искахме естествено да има план за разплащане на задълженията. И в тази връзка трябва да кажа, че е недопустимо, че Европейския съюз не си плаща задълженията и е неприемливо, че въобще Европейския съюз има такова високо ниво на неизплатени задължения. Ето защо много се радвам, че Европейския парламент даде натиска, даде тласък за постигане на добър резултат, защото в другите институции нямаше подобна амбиция. В крайна сметка става дума да се следват договорите, да си плащаме поетите задължения. Но трябва да кажа, че плана за, за изплащане е изключително важен. Той трябва да бъде определен, да бъде създаден и по силата на този план не трябва да се компрометира гарантират по никакъв начин политическите цели или приоритетите заложени за следващите години. Резултата е добър, трябва да сме доволни. Успяхме да постигнем едно е, добро решение, споразумение, което води до по-голямо доверие и в европейските институции и аз съм сигурен, убеден съм, че бюджета за 2015 година ще допринесе за създаването на работни места и растеж и е, съответно ще можем да покажем, че Европейския съюз е готов да изпълни своите ангажименти, когато става дума за многогодишните бюджети. Както други колеги вече казаха, ако бяхме гласували против това предложение, това щеше да значи, че националните бюджети ще да получат 3,6 милиарда евро повече. И ние нямаше да можем да си изпълним ангажиментите и щяхме да компрометираме бюджета на Европейския съюз, съответно щеше да, стигне, щеше да се стигне до колапс. Благодаря, господин Гайер. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички сме радостни, че имаме 3,5 милиарда повече, обаче това не е достатъчно. Каквото и да си говорим. При преговорите се опитахме да предотвратим ситуацията, комисията да поеме ангажименти към съвета и то предварително, Т.е. да се улекотят предложенията към съвета. Аз разбрах, че 4,7 милиарда, с които комисията започна, това бяха сумите, кои, която ще, щеше да, това беше сумата, която щеше да ни подсигури намаляването или поне стабилизирането на кризата. А сега с 3,7 това няма да се случи. Дълговете могат да се увеличат, а и е, финансовите инструменти не са сигурни. Представете си, че имаме природна катастрофа в Европейския съюз, трябват ни повече средства, тогава съвета ще каже: и добре, намерете средствата от бюджета. А един такъв бюджет, който е толкова орязан, няма да може да, предостави тези средства тогава ще трябва да се караме отново и няма да може да плащаме. Така че това са все е, възможни конфликти. Положителното обаче е, че съветът е в ситуация такава, че се ангажира с преговори за намаляване на задълженията – и всъщност това е благодарение на докладването от страна на комисията. Ние ще следим как се погасяват сметките и аз бих искал да отправя жел... Е, пожелание към комисията. Бихме искали да видим какви са задълженията към отделните държави членки. Това е страшно добре, ако имаме една таблица на задълженията. Това много ще ни помогне при преговорите. Ето, например, е, дали има задължения, е, както разбрахме за Германия, има 1,3 милиарда примерно задължения за е, неплатени сметки за Германия, има неплатени сметки за Обединеното кралство и така нататък. А така може да представим и нашите желания, може да ги подплатим с аргументи пред, пред обществеността. За това трябва да разходваме средствата разумно. Ако съветът предприема някакви разходи, той също трябва да аргументира. Така че аргументирането е нещо много важно, на него, за него разчитаме на комисията. 3,5 милиарда свежи пари. Това е чудесна новина. Имахме друга изходна точка, но добре. Господин Дюпре е прав. Ние подкрепихме предложението на комисията за 4,7, но в крайна сметка се споразумяхме за 3,5. Немски журналисти ме питаха вчера Питахаме вчера за бюджета 2014 година. Ам, колеги, това бяха около 700 милиона, които съкрати съвета за бюджет 2014 година. А сега съвета все пак ни дава 3,5 милиарда повече. Така че виждаме има прогрес тук. И това е благодарение на а, нашата аргументация е, трябва да мобилизираме и маржа за непредвидени ситуации. Тук съвета също не искаше веднага да ни последва. последва. Имаше съпротива, но сега сме в друга фаза, фаза на терапията, фазата в която агонията е предотвратена, преодоляна, съпротивата е преодоляна и се надявам ам, да имаме още по-добри новини в края на годината. Нещата са трудни, но така е. Относно кредитите за плащания, става дума за повече от 3 милиарда и 500 милиона. 7 милиарда, които искахме първоначално, и това, което предлагаше съвета за 2014-2015, включваше разлика от 7 милиарда. Допълнителните свежи средства от близо 3, и 5 милиарда за 2014 и около 1,3 милиарда за 2015, което общо прави 4,8 милиарда. Както вече беше казано, вкуса в устите ни е горчиво сладък. Мисля, че постигнахме голям напредък през последните няколко месеца. За първи път станах свидетел на съпротивата в съвета. Съвета не искаше да се приема използването на маржа за непредвидени разходи. Казва се, че няма проблем по отношение на плащанията. Мисля, че постигнахме много е, сложихме проблема на маста, накарахме страните членки да разберат, че има проблеми и че трябва да си платят. Битката обаче не приключи, ще продължи, защото горчивата част от вкуса се дължи на отлагането на някои решения, на някои плащания и мисля, че е жалко, че има такова отлагане. Битката ще продължи и че трябваше да се стигне до там, вероятно можехме и да се досетим. Прекъсва председателя. Отново думата има господин Танг. Така че много се радвам, че има сега план за плащане. Това е изключително важно, за да продължим да оказваме натиск е, и за да може проблема с плащанията да не е чак толкова наболял е, и за да може да бъде контролиран. Имаше една сива зона, дали трябваше да бъде 4,8 или повече или по-малко, не знаем. Работим в тази сива зона и е време да излезем от нея и мисля, че предложението на Йенс е добро. Трябва да запишем какво дължат страните на комисията, различните държави, защото това ще помогне и за пред обществеността в Холандия, не на последно място. Трябва да станем по-предсказуеми и по-прозрачни. И още нещо. В хода на работата се случи нещо, което няма нищо общо с нашата комисия и с парламента, но става въпрос за голям проблем. БНД и, и приноса във връзка с БНД в Великобритания станахме свидетели на сериозни проблеми. Какво видяхме? От една страна Проблема с плащанията е, е в дневния ред. Това е играта, която играхме. От друга страна обаче, като европейска институция загубихме поне в е, очите на британците, защото онова, което се случи за някой е абсолютно неприемливо. Ето защо си мисля, че нашата комисия трябваше да предогади е, онова, което ще се случи. Разбирам, че има е, проблеми в това отношение. Не е лесно да се случи нещо подобно, но някои страни са е, изключително е, изненадани, прозрачността не е достатъчно голяма, системата не е прозрачна, не е ясна и ако не подобрим нещата, ще имаме големи проблеми и за парламента в рамките на настоящия му мандат. Това ще е жалко. Господин Еченики. Благодаря, господин президент. Eh, Благодаря, господин председател. Разбирам, че преговорите бяха много трудни, особено когато се преговаря с такъв труден партньор като Европейския съвет. Разбираме трудностите при, при преговорите и виждаме, че споразумението е всъщност добро, разбираме техническите аспекти, но това, което европейските граждани няма да разберат, е в крайна сметка нещата, за които преговаряме. Ние имаме 25% безработица, има 3 милиона хора, които е, живеят е, с, под, с по-малко от 300 евро на месец. Има хора, които а, умират по улиците от глад, умират в болниците. В същото време е, германската стокова борса, там нещата нарастват, износа нараства. Мисля, че единственият начин за преразпределение на доходите и за увеличаване на производителността е бюджета. Трябва да преодолеем неравенството в Европа, поради което и десницата, екстремизмът нарастват, придобиват все по-голямо влияние. Какво трябва да направим? Трябва да се преборим с евроскептицизма и недоверието в евроинституциите. Не може да се крием зад е, идеите, че е, чудовища като фашизма никога повече няма да се появят. Не бива да мислим така. Сега, дали чашата е пълна или празна, е, това остава да се реши. Комисията ще проведе среща в понеделник в 19 часа в Страсбург, за да се произнесе по бюджет 2015 година и изменението на бюджета за 2014, което все още не е гласувано. Господин Манка има думата. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя целият екип, ръководен от вас, господин председателю, и от нашите докладчици. Работата беше екипна и въпреки, че нашите гледни точки може би изглеждаха различни пред външния свят, ние бяхме всъщност единни. Ако не бяхме постигнали съгласие и ако бяхме преминали към временни дванайсетини, нямаше да можем да реализираме инвестиционния план, нищо нямаше да можем да реализираме. Всичко щеше да се разпадне а, като една конструкция от карти. Може да няма нови инвестиции. Това няма да е добър начин за решаване на проблема с неплатените задължения. Действително е трудно да стабилизираме дълга. Би трябвало да е по-лесно в началото на финансовия период, защото няма да има такава висока степен на прилагане, както би било в по-късните етапи на програмния период ако комисията излезе през марта с срокове за изплащане на дълга, този график а, трябва да включва таблица страна по страна, за да знаем а, колко се дължи на всяка държава. Не бихме искали държавите членки да изпаднат в затруднено положение. Някои от новите държави членки в резултат от тези дългове вече не са нетни бенефициенти, а на практика са нетни платци в бюджета на Европейския съюз. В заключение, резултатът, който беше постигнал, е най-добрият възможен. В бъдеще обаче трябва да помислим за по-различен поток на приходите в бюджета на Европейския съюз, независимо от добрата воля на държавите членки и на техните лидери. Ние трябва да можем да изготвяме бюджет на базата на собствени ресурси. Последният оратор, госпожа Вана. Очакваме да чуем окоръжаващи думи относно подобряването на ситуацията. Благодаря. Докладчицата каза в началото, че чашата е може би пълна, до половината е пълна, до половината празна, зависи от гледната точка, но според нас, според нашата е, политическа група, е, чашата е просто празна и ние ще си едва ли не умрем жадни. Искам естествено да призная факта, че преговорите бяха много трудни. Това е ясно, това не поставям изобщо под въпрос, така е. Аз съм нова депутатка тук, това са първите преговори, които е, преживявам, обаче според мен резултатът е много разочароващ. Затова според мен е, не може да приемем от наша страна, е, не може да приемем този бюджет. Е, този бюджет е много под очакванията. Това каза и господин Гайер. Вероятно този бюджет няма да е, да е достатъчен, е, според нас поне. 5 милиарда по-малко е, са според нас поетите ангажименти за плащания 1 милиард над позицията на съвета. Това е което е постигнато. Това не е чак толкова добър резултат, не е чак толкова добър компромис. Естествено, може да гледаме на бюджета 2014 като на успех, но в следващата година нещата ще, в следващите години ще се осложнят и, нещата, и средствата, които се изплащат на държавите членки, ще се увеличат. Това трябва да вземем предвид. За нас обаче най-горчивият хаб е, въпроса с, с неплатените сметки, ситуацията изобщо не е стабилизирана според нас. Даже напротив, ситуацията се влошава и както казаха и други колеги, доверието в целия Европейски съюз е поставено на кратка, на карта – ние не виждаме подобряване на ситуацията с неплатените сметки. И искам да ви напомня изказването на господин Левандовски. Той ни предупреди, че този бюджет ще застраши е, рейтинга на Европейския съюз, който до сега беше 3А. Това е една много е, нестабилна ситуация, която буди загриженост. Аз съм, както казах, за първи път при тези преговори. Според мен не бяха използвани всички потенциали, всички всички предложения на експертната група. Например, по данъчните въпроси може да се вземе едно предложение, може да се изработи едно предложение. Четирите е, големи политически групи би трябвало да изработят <clears throat> едно подобно предложение, но въпросът е, че е, едни и същи групи, едни и същи хора работят по а, различни въпроси. Според мен нещата би трябвало да се диференцират. В понеделник вечерта ще можете да кажете вашето съгласие или не. И така, очакваме да чуем, че дългът е стабилизиран Госпожа Калвиньо от името на Европейската комисия има думата. Благодаря, господин председател. Четири коментара. Надявам се, че моите думи е, ще направят така, че в крайна сметка ще приключим дебата по темата с е, е, един оптимистичен дух, коледен дух. Първо, мисля, че стигнахме до едно балансирано споразумение. Призна се, че ангажиментите трябва да се изпълняват, същото въжи и за програмите. Не трябва да забравяме обаче, че парите не растат по дърветата. Те идват от компаниите, от гражданите, чрез данъците. И ето защо всяко евро е от значение, особено когато виждаме какво се случва в редица държави членки. Има големи економически проблеми. От тази гледна точка, според нас, поразумението е положително и балансирано. На второ място, няколко аспекта във връзка с казаното вече от някои депутати аспекти, които са част от споразумението. На първо място. Притесненията относно плащанията. Съотношението между плащания към поети ангажименти е над 97%. И за 2014 и за 2015 година това е голям рекорд. Така че споразумението е балансирано и от тази гледна точка. За функции 1А и 4 плащанията са запазени, както и за целите на сближаване. Това са политически приоритети за Европейския парламент и за Европа като цяло. Тъй като това го пише и в насоките, които идват от самия съвет. От гледна точка на парламента Приеха се значителни суми за пилотни проекти и подготвителни действия. Както каза госпожа Холмайер, редица предложения на парламента са взети предвид, що се отнася до агенциите и другите институции. Искам да подчертая още нещо, тъй като това беше голям политически проблем на определен етап. Сега той не съществува, но не трябва да забравяме за него успяхме да дадем компенсация на фермерите във връзка с ембаргото на Русия, без да прибягваме до резерва за кризисни случаи. Това е много важно за селските стопани и за институциите. Тези бюджети като цяло ще помогнат за стабилизацията на положението и за е, плащането на сметките, които се бяха натрупали от самото начало на годината. Така че като цяло, според нас резултатът е положителен. На следващото място не можем да решим всички проблеми в рамките на едни преговори. Не може всички проблеми на Европа да се решат с годишния бюджет за 2015 година и коригиращите бюджети за 2014 година. Мисля, че в идните няколко години ще бъдем изключително заети през 2015 определено ще бъдем много заети. В първите няколко години на тази идна година ще трябва да създадем план за плащане и нека да ви уверя, че комисията гледа много сериозно на тази своя задача. Ще има редица дебати по отношение на плащанията, ще трябва да препрограмираме онези структурни фондове, които не бяха прияти в хода на 2014 година ще трябва да разгледаме бюджетното въздействие на инвестиционния план за Европа, трябва да приемем правното основание за този план. Ще имаме много работа в първите няколко месеца на следващата година. Мисля, че ще имаме е, много възможности да се върнем тук при вас и да обсъждаме въпросите, по които има разочарование тук в залата. И накрая, в същия този дух, според нас нито една институция не спечели или не загуби този дебат. От наша гледна точка точно този въпрос няма никакво значение. Ние искаме да постигнем резултат, който да е добър за компаниите, за НПО, за гражданите, които очакват Европейския съюз да си изпълни ангажиментите. Основният проблем за нас не бяха временните 12-тини, откровено казано. За нас Основният проблем беше да не покажем пред гражданите, че трите институции не могат да се договорят. Е, много беше важно да стигнем до стабилно решение по отношение на бюджета тъй като целият този процес е изключително важен, що се отнася до доверието у институциите. Всичко това, което постигнахме, нямаше да се постигне без е, решимостта на Европейския парламент. Така че трябва да благодаря на вашата институция. Тя изигра ключова роля и ще продължи да играе такава роля, е, за да може европейския бюджет наистина да е от полза за европейските граждани. Благодаря. Е, благодаря ви. Всеки може да си направи оценка Не можа всичко да се реши в този процес, но ние започнахме разговори, показахме нашата ангажираност, нашата решимост постепенно да намерим решение на проблема. Това, което преживяхме, трябва да ни наведе на размисъл. Можем да проведем семинар за размисъл през месец януари тъй като може би ние също сме стигнали до края на един бюджетен цикъл. Затова а, трябва да подчертаем, че наблегнахме, наблягаме на плащанията. Не сме мислили толкова за бъдещето, за това какво ще стане след изборите. Бяхме избрани на 25 май Ние сме в началото на новия програмен период 2014-2020 и трябва да сме добре подготвени още в началото на следващата година относно плащанията. Госпожо Кавайо, ние имаме разбивка на ситуацията с плащанията страна по страна към края на 2013 година. Целта ни е да се подобри изразходването на публични средства. Нещата а, не се приемат много добре, когато в а, Брюксел или в Люксембург а, се вземат някакви решения за отлагане независимо дали става дума за комисията, за съвета или други. ние трябва да не говорим за губещи и печеливши, защото когато печелим, печели цяла Европа. Тъй като аз трябва да си тръгна, искам да помоля господин Гайер да вземе председателското място и се надявам, че сега ще може да се премине към разискване на доклада на господин Жерар Дюпре и на Янош Левандовски по ускорената процедура. За няколко седмици ние постигнахме промени в регламента. Това, което е необходимо сега е политическа воля. Благодаря ви за положения труд и ще се видим в понеделник в 19 часа. Господин Гайер. И така, уважаеми дами и господа, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е регламент 1150 и така нататък. Става дума за системата за собствени ресурси. Господин Тюпре и господин Левандовски са докладчиците. Господин Левандовски, имате думата. Благодаря. Поздравление за всички колеги, които участваха в помирителната процедура, но ясно е, е че е постигнато това, което беше възможно, това е хубаво. Според нас, ние отговаряме сега на второто писмо на съвета, а именно да се легализират закъсненията за, на вноските от някои държави членки. Първото писмо бе отхвърлено, нямахме пакет, сега имахме, имаме пакет за 2014 и 2015 година и може да легализираме закъснението с задна дата. Имаме и гласуване в, в този документ имаме представени две изменения към законодателния текст. Искаме по-голяма прозрачност, що се отнася до закъсненията. Има 17 предложения за изменения. <clears throat> Три от тях бяха оттеглени, шест от, са от докладчика. Сега дали е, процедурата ще е бърза или не, в следващата седмица ще гласуваме в пленарна зала. Аз няма да казвам, да, да настоявам за начина на процедурата. Въпросът е, че трябва да е, да легализираме това, което трябва да легализираме, дали процедурата ще е обикновена или бързат, няма значение. Господин Дюпре. Господин председател, аз нямам какво да добавя към е, отличното изказване на колегата Левандовски. Е, в споразумението, което постигнахме, е предвидено да гласуваме това предложение. Тези, които искат да подкрепят компромиса, трябва да имат преди, че това е част от пакета затова имаме малка възможност за маневриране и за свободен избор. Така че трябва да сме предпазливи какво решение ще вземем. Добре, благодаря ви. Има ли колеги, които да искат да вземат отношение? Не виждам. В такъв случай ще гласуваме измененията при гласуването днес, а пък през декември ще гласуваме в, в пленарна зала. А сега преминаваме към една много важна е, точка, а именно а именно плана за инвестиции за Европа, съобщение на комисията. Това е нещо изключително важно за нашето бъдеще. Имаме обмен на мнения по тази точка. Има изявление на комисията. Госпожо, генерал, е, директ, е, госпожо генерален директор, имате думата. I'm not sure of the interpretation. It's the investment plan that you want me to do. Okay, <laughs> great. Не зная, говорим за плана за инвестиции за Европа, нали така? Добре, благодаря за тази възможност, за този първи обмен на мнение. Това ще е тема, която ще обсъждаме и следващата година, така е, но наистина това е един от приоритетите на комисията, за това е важно парламентът още от сега да почне да работи по тези въпроси. Комисията бюджета е също приканена да вземе отношение. От наша перспектива ние се занимаваме с основната инициатива, поедета от господин Юнкер, също и пред парламента, а именно план за инвестиции за мобилизиране на повече от 300 милиарда евро. Основната цел е да се промени негативната тенденция, която видяхме през последните години, когато инвестициите в Европейския съюз спаднаха от 2012 година те спаднаха с 14%, което от анализаторите е, беше окачествено като основните пречки пред растежа. И така, планът има бюджетен елемент, на него ще се спра след малко, но има още два елемента в плана. Идентификация на инвестиции, програми и проекти, които могат да допринесат за, за увеличаване на заедостта и растежа, както по отношение на инфраструктурата, така и на малките и средни предприятия. И на следващо място преодоляване на бариерите за инвестиции. Парите са важни, но регулаторната и нормативна рамка са също много важни. А тя е доста сложна в момента. Сега вие сте комисия, която се интересува много от бюджетния аспект. Тук новият елемент е създаването на новия фонд за стратегически инвестиции. Фонд, който ще бъде създаден за омекотяване на риска за дългосрочни инвестиции и за подпомагане на малките и средни предприятия. Идеята е да се подкрепят проекти в инфраструктурата, транспорта, и искам да подчертая, че става дума и за социалната инфраструктура, а именно иновациите, образованието и изследванията и възобновяемите енергийни източници и енергоспестяването. Председателят Юнкер е много заинтересован от тези области, както и много от вас. Няма да има разпределение на географски начала, това ще е план за цяла Европа. А няма да се разделя на 28 е, държави членки. 240 милиарда ще са инвестирани в инфраструктура, а 75 милиарда ще бъдат инвестирани в малки и средни предприятия. Този план е отворен, той ще отговори на всички видове проекти. Фондът ще бъде създаден от, в, в сътрудничество с Комисията и Европейската инвестиционна банка. Знае, че има представител на Европейската инвестиционна банка днес тук, така че ако имате въпроси към него, може да ги зададете днес. А освен това ще има и независим комитет за инвестициите, комитет, който ще, прецени добавената, ще преценява добавената стойност на определените проекти. По отношение на европейския бюджет ще има гаранция от инвестиционната банка от 16 милиарда плюс 5 е, милиона, милиар, милиарда от комисията. Той ще има 21 милиарда, които ще са средства, които ще осигурят риска е, от тези 21 милиарда се очаква всяко едно евро да мултиплицира своята стойност три пъти. Това означава, че очакваме а, участие от 20% и очакваме ефект на лоста от 15%. Начинът по който е структуриран фонда, фондът е много сходен с фонда, подкрепен от Евро... с структурата на Европейската инвестиционна банка. Естествено, има възможни закупи, има риск, това е така, но в този смисъл е, разрешаваме на Европейската инвестиционна банка да поема този риск. За тази цел е, ще има гаранция от до 15%, който е доста висок процент. Това означава, че европейския бюджет трябва да допринесе с 8 милиарда евро. Тъй като повечето проекти, за които говорим, са дългосрочни, тря... не би трябвало да има загуби, т.е. в началото поне не би трябвало до 2015 година да има плащания за рисковете. През 2016 година ще се задействат е, тези фондове, за да може да постигнем целта от 8 милиарда до 2020 година. За тази цел ние предлагаме преразпределение на някои фондове от Хоризонт 2020 и а, инструмента за свързване на Европа, а също така искаме да глобализираме и маржовете в рамките на многогодишната финансова рамка. Това, е основния, това са основните елементи в архитектурата на фонда. Първите реакции от държавите членки бяха много положителни, бяха дискутирани в Екофин. Някои държави членки казаха, че ще се включат веднага. Идеята е да има открита, отворена архитектура, а, в която да участват държави членки, поощрителните банки от държавите членки. Още през януари ще има законодателно предложение, ще има регламент, който ще служи за основаване на фонда, на гаранцията за фонда. Това ще се случи в процедура по съвместно вземане на решение, т.е. парламентът ще има ключова роля тук и се надяваме, че Европейския парламент ще се съгласи на бърза процедура, така че, пър, пър, че фондът да започне да действа през юни следващата година ще има нужда от е, коригиращ бюджет, който да отрази различните трансфери в рамките на бюджета, необходими за създаване на фонда, но няма да има, подчертавам, бюджетни кредити, допълнителни бюджетни кредити за плащания. И така, е, ще има по-ясна представа за фонда през януаре, но това е в е, общи линии нашето предложение. Благодаря ви. Благодаря, казва господин Гайер. Благодаря, госпожо генерален директор. Аз се надявах да ни дадете повече подробности по отношение на въпроса за отношенията на този план и бю... между този план и бюджета. На кои, върху кои параграфи се, от финансовия регламент се основавате. Аз разбирам вашата представа, но не разбирам е, дали е, се основавате на членове 749 или пък за, на, на член 140, е, където става дума за финансовите инструменти. Ако обаче имате предвид член 140, това означава че трябва да има допълнителни бюджетни редове, което противоречи на вашето изказване, че няма да има промяна на бюджета. А, както познавам моите колеги, ще има доста обсъждания тук, ще има доста резерви към това да заложим европейските пари в резерви и гаранции. Доколкото разбирам, не би трябвало да осигуряваме и подсигуряваме всеки кредит, но как смятате от 3 е, милиарда гаранции да е, постигнете 16 милиарда гаранции, т.е. този ефект на лоста, как смятате да го постигнете, аз лично не разбрах. Т.е. говорите за тези 16 милиарда, които трябва да са рисково осигуряващи. А, предполагам, че и колегите ще засегнат тези въпроси. Господин Левандовски има думата. Благодаря. Никой не поставя под въпрос пропаста по отношение на инвестициите в Европа, но не трябва да изчисляваме размера на тази пропаст Европа спрямо 2007 година, защото 2007 беше специална. Имаше прегряване на економиката, започна кризата и така нататък. Има два аспекта, които трябва да бъдат обсъдени тук и би трябвало да получим малко повече информация. Първо, финансовото инженерство с бюджета като катализатор как да постигнем тези 315 милиарда от 8 или 21 милиарда. И на второ място по отношение на подбора на проектите. Трябва ли да има проекти, които да генерират приходи или трябва да има инвестиции? инвестиции в училища, например, или образование. Трудно да си представям, че такива проекти в образованието ще доведат до приходи. За нас обаче важното е бюджета. Бюджета не е нищо ново. Той може да се използва като катализатор за придобиване на частни инвестиции. За сега плановете са да се използва маржа по силата на собствените ресурси и във връзка с тавана на собствените ресурси. Това е правено и преди. На следващо място имахме и стабилизационния механизъм за Ирландия и Португалия, т.е. може да се използва маржа под тавана, но на ниво собствени ресурси, което е 1,23%. Това беше и представеното от Юнкер и Катайнен под формата на финансово инженерство. Тоест или може да се използва финансовата стабилност като инструмент или европейския механизъм. От 2007 година насам има разпределение на средствата. Този механизъм е достатъчно добре описан в съответния документ. Искам да чуя обаче какво точно може да се даде като средства за 2015 година. Как може тези средства да бъдат а, преименувани, за да ги наречем пакет за инвестиции в Европа. Хоризонт 2020 имаме 2,7 милиарда евро, само че там има намаляване на средствата и ще е трудно да се намерят допълнителни ресурси. Проблема с Хоризонт 2020 е как да се поглъщат средства и как да се запазят средства, как да се поглъщат средства за съществуващи проекти и как да се а, генерират а, средства. По отношение на механизма за свързване на Европа, знам, че има ограничаване на средствата за, за този фонд. А, мисля, че 3,3 милиарда е онова, което позволява регламента. Удивително е, че е, има опити да се използват маржовете, защото има споразумение с парламента за цялостната финансова рамка и тези цялостни маржови трябва да бъдат прехвърлени. Така че е, не налице, налице въпроса как да се е, отпуснат средства като гаранция за тези цялостни инвестиционни проекти. Основният проблем е, е, що се отнася до бюджета като катализатор е как да се намерят необходимите средства и как те да бъдат пренасочени към съществуващи проекти за 2016 и 2017 година. Желая на комисията всичко най-добро. Естествено, че имаме нужда от е, инвестиции, е, но има твърде много въпроси за това как точно ще изглежда европейския бюджет. Благодаря. Благодаря, Раймер Пеге има думата. Благодаря, господин председател. Аз съвсем кратък ще бъда, защото, за съжаление, трябва да гоня самолет. Е, ще започна с това, което каза председателят. Какви са отношенията с финансовия регламент и е, с другите е, правни основания? Аз имам усещането, че това не е много ясно в комисията. Искам да предупредя. Много често през миналите години съм преживявал как такива сложни операции, като например инструмента за продоволствието, конъюнктурната програма, програма за запощряване на економиката, комисията винаги се опитвала да бъде много креативна и да жонглира с бюджета. Затова искам да ви предупредя. Мисля, че е хубаво да говорим за иновативни финансови инструменти. Хубаво е да видим какво може да се направи с тях, и в такъв смисъл е хубаво да бъдем решителни, но нека сме реалистични. И а, когато комисията говори за това, че а, този план няма да има отражение и няма да изисква промени в многогодишната финансова рамка, но ако се наложат такива промени, то те биха могли, то те биха могли да бъдат предприяти през 2016 година. А, мисля, че една такава а, формулировка е доста а, приключенска. Затова е хубаво да знаем какви са правните основания – за да може ние като парламент да подкрепим това предложение. Сега, на следващо място, аз не зная доколко този ефект на лоста ще, ще се реализира. Темата е много сложна. Е, темата засяга публичните инвестиции, лихвите, но лихвите пред днес са съвсем различни, отколкото преди е, години. Има в моя избирателен район един съвсем е, конкретен проект, който се основава на публично-частно партньорство. Но е, има, има няколко интересни проекти, които аз лично познавам. Обаче въпросът е дали, не дали ще има непременно подкрепа, финансова подкрепа за тези а, по проекти, а дали ще имаме достатъчно качествени проекти, които да могат да бъдат предложени. Така че това е също едно пред, предизвикателство. Сега, а, нормативната уредба, това е предизвикателство. Тя трябва да бъде наистина упростена, ако искаме да имаме успех с такава една амбициозна инвестиционна програма. Значи, според мен, много е важно да сме прагматични, реалистични и решителни и да знаем кой ще участва в този план, кой ще участва в фонда, за да може да изработим съответна програма. Но в същото време трябва, не трябва да отстъпваме от нашите, от нашите критерии и от нашите изисквания. Благодаря. Следващият оратор. Е, Благодаря, господин председател. Постепенно получаваме все повече информация за идеята на Европейската комисия и какво ще се прави с плана на Юнкер. Някои от съмненията, които имах, бяха разсеяни но все още нещата не са изцяло ясни. Вместо да получаваме един по-общ поглед върху плана, искам да поставя конкретни въпроси към Европейската комисия. Става дума за 16 милиарда за 2015 година няма да има ефект върху плащанията и няма да може да компенсира евентуални загуби за 2015. Но как ще се отрази върху кредитите за поети ангажименти в бюджет 2015, както и през следващите години? Под каква форма ще бъдат представени тези средства, дали чрез коригиращите бюджети или не? Що се отнася до правното основание, искам да запитам комисията по какво работят в момента, какво остава да се направи, дали правното основание ще е свързано с доброволните вноски от държавите членки в Европейския фонд и дали са изцяло убедени за сумите, които ще бъдат несени от държавите членки. Чухме, че някои от държавите членки има желание да участват, но нямаме допълнителна информация по въпроса. Как точно ще действа фонда? Вие казахте по-рано, че може би ще действа както в фонда за външни гаранции, заедно с Европейската инвестиционна банка, но всичко това са общи изявления. Ако искаме да се задейства бързо, то се нуждаем от повече информация за това как Европейската инвестиционна банка ще участва. Бихме се радвали да получим повече информация по въпроса. Друго съмнение, което имаме, се отнася до оценката на предложените проекти за инвестиции. Как ще става обаче подбора? Какви критерии ще се предлагат? как ще бъде формирана комисията, която да осъществява оценка на предложените проекти. Това е за сега. Значи, Фернандес, Манка, Ешенике, Али, Анот и Депре. В общи линии това са колегите, които искат да се изкажат. А, с това приключвам с списъка. А, Виждам, че много колеги искат да се изкажат. Моля ви, колеги, бъде, бъде, бъдете кратки. Obrigado, vou ser breve, Sr. Presidente. A minha primeira pergunta é como é que o Parlamento. Мога да съм съвсем кратък. Как ще дадете възможност на Европейския парламент да участва на по-широка основа, за да може този план да получи демократична легитимност? И още един въпрос. Този план ще окаже своето въздействие върху няколко бюджетни рамки. Казва се, че 15% от тези милиарди ще се използват като гаранция как тези гаранции ще се използват. Говоря за тези 8 милиарда. За коя година ще бъдат те? И последният ми въпрос, доколко и колко дълго ще въжи тази гаранция. Предполагам, че плана за инвестиции ще бъде с определена трайност три години, например. А гаранцията съответно също ли ще бъде в рамките на три години или тя ще бъде още по-дълга? Ще надживее ли тя останалия бюджет? Ще поживее ли по-дълго време? За 2015 година няма да има плащания. Предполагам, че става дума за 2016 година тогава. По отношение на 2015 обаче, искам да попитам каква полза, какви последици ще има от този план върху плащанията. И на последно място, каква е целта по отношение на този план и връзката му с структурните фондове? Господин Манка. Дякуем, Jens. Cieľom tohto investičného plánu благодаря и аз. Целта на този инвестиционен план е да финансира рисковани инвестиции с висока добавена стойност и да привлича инвеститори. Съгласен съм с тази цел. Необходимо е да привлечем инвеститорите за по-рисковани инвестиции. Не отричам и ефекта на лоста – в Европа в момента ние се нуждаем от максимални инвестиции в сектори, където има висока възвръщаемост. Има сектори, които не са рисковани, където са необходими също инвестиции. Така че над този инвестиционен план трябва да предвидим и друг инвестиционен план. Нека да дам един пример за това какво имам предвид за нерискови инвестиции, които са необходими. 40% от енергията в Европа отива за отопление на сгради. сгради. Според комисията, три четвърти от тази енергия може да бъде спестена, ако предприемем решителни действия. Защо тогава да не привлечем инвестиции, така че повсеместно в този сектор да разрешим проблема? Тук има нулев риск и е нещо, което трябва да се разреши с подкрепата на търговските банки. Друг въпрос, споменат от Европейската комисия, се отнася до примахването на пречките пред инвестициите. Трябва да има анализ, който да показва защо има 15% спад в инвестициите в Европа и такъв спад не се забелязва в САЩ изобщо. Искаме да разберем каква е причината за това. Друг важен въпрос за нас е да покажем на инвеститорите, че сме партньор, на който може да се има доверие. Това не го правим с неплатените сметки. В а, моята страна много а, от а, кметовете нямат желание да инвестират, защото виждат, че не се осигуряват средствата, които са обещани от Европейския съюз и не искат да поемат риск. Затова трябва да се покажат най-добри практики, да се види къде можем да постигнем най-голям ефект без европейско финансиране. Преди 12 години, например, аз бях кмет в Словакия. Преди 12 години имахме най-бързият интернет в света. Учителите общуваха чрез интернет. Имахме 7 пъти по-бързо интернет видео от обичайното тогава в света. Ние, ние показахме, че там, където има инвестиции, независимо дали става дума за водоснабдяването, за електроснабдяването, за газоснабдяването, ние настоявахме тези компании да въвеждат е, високоскоростен широколентов интернет. Това са неща, за които ние всъщност не се нуждаем от е, средства от Европейския съюз. Необходим са обаче решения това да се направи. Така че само инвестиционния план за Европа няма да доведе до развитието й. Моля ви да бъдете кратки, тъй като имаме доста още въпроси, които трябва да разгледаме. господин Ечнике. Ще бъда кратък. Четах, че частната инициатива е начинът за генерирането на доходи – няма нулев риск. Не може да се очаква държавата да, да поема всички рискове. Вие казвате, че големите компании няма да проявят интерес. В Испания има един голям газов проект, който се се подкрепя от Европейската инвестиционна банка, но се провали и не си а, плаща взетите заеми. Се очаква от гражданите да изплащат това чрез фактурите си за газ през а, следващите години. Планът на Юнкер може да е добър, но искам да попитам генералният секрет, директор дали ще се направи нужното да не се получи същото и с новият инвестиционен план. Частният капитал всъщност трябва да поема разходите. Господин Али има думата. Уважаем представители на комисията, Доколкото беше обявено от Европейската комисия, че бюджет 2015 е, базиран, е изработен на база плана за инвестиционния план за Европа, за нас представлява интерес цялостното развитие на най-важния елемент, а именно от плана инвестиционното финансиране на проекти от реалната економика. По принцип, плана предвижда финансирането да бъде насочено към жизненоспособни проекти с реална добавена стойност за европейската социална пазарна економика. Доколкото разбираме от е, изложенията на Европейската комисия, се предвижда държавите членки да изготвят е, списъци с проекти, е, след това работна група да, за инвестиции да извърши първия преглед на тези потенциално жизненно важни проекти. Въпросът обаче, който възниква тук е е, в тази ситуация дали е коректно стратегията за реализиране на инвестиционния план да се основава на пожелателните списъци от държавите членки. Защото е, тези пожелателни списъци за проекти в съответните сектори от направления е, биха решили примерно проблеми на парче, биха се получили дублирания и в крайна сметка може да се превиши лимита като цяло и в крайна сметка да се изгуби огромния потенциал на плана за възраждане на економиката на Европа. А, имайки предвид а, тези наши опасения, като разбира се, ние не сме против а, а, предложенията, които трябва да бъдат направени от държавите членки. Но инвестициите ми струва, че следва да бъдат част от една голяма инвестиционна стратегия на европейско ниво, който да превърне Европа в лидер в редица области. И ми се струва, не знам дали е обсъждано и в рамките на комисията, дали не е добре да има няколко добре структурирани и оформени общоевропейски проекти, които да могат да донесат максимална добавена стойност, което е удачно разбира се, държавите членки да вложат именно там своите усилия в е, отделни взаимно допълващи се елементи. Благодаря. Dankeschön, Herr Arnold ist der Nächste. Господин Арнот. Принцип за лоста може и да не е нов, но обхвата на ефекта на лоста е нов. От 21 милиарда отиваме на 315 милиарда. Това е много голям ефект на мултипликатора. Говорим за съотношение 1 към 15 евро. Комисията говори за гаранция за високо рискови проекти. Ако допуснем, че това означава, че ще има приоритет за високорисковите проекти и цялостното съотношение е много по-високо от 1 към 15 с цел да има реален стимул за другите проекти. Възникват следните опасения – дали бизнеса в крайна сметка ще реагира на нещо подобно и дали това ще е достатъчно, за да може бизнеса да се наеме с нещо подобно. Или ще стигнем в крайна сметка до ситуация, в която има добри намерения, но ако частният сектор не желая да участва, не вижда смисъла, то тогава проекта просто ще стигне до задънена улица. Подозирам, че британците са особено предпазливи, когато става дума за партньорства с публично-частен характер. Ние имаме лош опит в тази връзка. Имаше един проект от типа PFI – и тези проекти се оказват е, нецелесъобразни и това не е кой знае колко различно от това, което ни се предлага днес. Има схващане в Великобритания, което е негативно относно подобни схеми, така че трябва да кажа, че и аз съм голям скептик относно възможността тази схема да генерира тези 315 милиарда, за които се говори. И съм скептик относно участието на бизнеса. Благодаря последния оратор, господин Тарант. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко две бележки. Първо, искам да подчертая още веднъж това, което каза господин Левандовски. А именно, тези гаранции трябва да надхвърлят лимитите по МФР. Е, на следващо място. Нашата комисия подкрепи едно предложение, на зелените да се включат средства за създаване на експертни групи, в които да участват големи специалисти по отношение на резерва. Аз обаче имам съмнение относно дали тази идея ще се реализира. Сега чувам, че тази група от експерти ще бъде създадена с цел участие в инфраструктурни проекти и инвестиции за такива проекти. Аз бих предложил следното. Нека да разберем кой ще бъде номиниран в тази комисия. Може би номинациите трябва да се направят в сътрудничество с нас, защото иначе ще стигнем до нещо подобно. Е, имахме една друга експертна група, която трябваше да регулира данъчното облагане в Европейския съюз. Това имам предвид под нещо подобно. Разбирам сега, че Регулацията тук се осъществява от Coopers и от други компании, които получават много пари за своите услуги, така че ми се иска, когато се създава група от специалисти, да се допитвате и до нас. Благодаря. Благодаря. Е, видях, че има колеги, които поискаха думата последствие, но за съжаление няма да мога да им дам думата, тъй като приключихме с изказващите се. А сега, госпожо генерал директор, ще ви дам думата за бързи отговори. Разбирам, разбираме, че много от въпросите няма да получат отговори явно. Разбираме, че и комисията предстои да уточни своите позиции по някой от областите, по някой от въпросите. Вероятно, вероятно може да отговорите на нещата, на които може в момента да отговорите, а за другите неща може би може да ни представите отговорите в последствие в писмен вид. А, по тази тема а, бихме говорили отново на следващото заседание. Така че имате думата за нещата, на които бихте искали да отговорите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на част от въпросите и естествено ние ще дадем и писмени отговори на вашите въпроси. В момента работим, уточняваме част от подробностите и е много трудно да ви дадем подробна информация преди края на януари. Ще отговоря обаче на част от въпросите, които бяха повдигнати от уважаемите депутати. Първо по отношение на ефекта на лоста и как той работи. Нашата оценка показва, че има достатъчно ликвидни средства или спестявания в Европа. Всъщност спестяванията са на исторически максимум. Но по някакъв начин тези средства не се мобилизират в реалната економика, защото хората се плашат, бягат от риска. Ние оценяваме това положение и смятаме, че европейския бюджет може да се използва по-добре не може да полагаме усилия само за грантови схеми, не трябва да оценим положението на финансовите пазари и да се възползваме от ефекта на лоста. Както вече ви казах, този анализ тече на два етапа. Първо има отпускане на средства от и Б на пазарите и след това участие на инвестиционни проекти. Така стигаме до този ефект на лоста от 15, който според минали програми и анализи на експерти е, е една доста консервативна оценка. Някои могат да нарекат това финансово инженерство. За нас това е най-ефикасният начин да се използват недостатъчните публични средства. На следващо място, анализа на риска. Вие самия говорихте по този въпрос, как да се справим с риска. Идеята е да се допълнят съществуващите проекти, в Европейския съюз с помощта на ЕИБ с цел да се предприемат по-рискови дейности. Естествено, има рискове по отношение на дългосрочното финансиране на проекти с инфраструктурен характер, например, рисковете са различни по своя характер и те трябва да бъдат оценени, но част от идеята е да се приемат подобни рискове ние е, говорим за една гаранция от около 15%, която да е достатъчно добре подплатена. На следващо място въздействието върху бюджета от е, или за 2015 година. Ще ви дадем необходимата информация и по отношение на гаранциите. Естествено, гаранциите трябва да надхвърлят 2020 година, защото говорим за дългосрочни инвестиции и това не е програма, която приключва с тази финансова рамка в рамките на настоящата МФР. За 2015 година няма да има нужда от допълнителни плащания, но ще има преразпределение на средствата за плащания, които бяха дадени за Хоризонт 2020 и за механизма за свързване на Европа. Тези средства ще бъдат преразпределени към, тази нов, към този нов бюджетен ред. Това вече го казах. По отношение на МФР, не мисля, че трябва да надхвърляме МФР. Мисля, че програмата може да получи необходимите средства в рамките рамките на МФР. Първо годишните маржове, естествено, и чак на следващо място цялостния марш за поетите ангажименти, който, както знаете, ще бъде използван за растеж, особено с цел насърчаване на младежката заетост. Това е анализ, който е направен и ще бъде представен в рамките на нашата инициатива. По отношение на вноските на държавите членки, вероятно сте забелязали, че в нашето съобщение се говори за евентуално специално третиране по силата на пакта за растеж и стабилност когато става дума за националните вноски, защото естествено част от средствата могат да бъдат събрани на европейско ниво, но е важно да има и участие на национално ниво. И ето защо на Европейския съвет следващата седмица ще очакваме обещания от държавите членки за отвояване на средствата по някои е, инструменти. Така че няма да има промяна по отношение на структурните фондове, просто ще има призив за по-ефикасно използване на средствата, които според нас не са достатъчно добре използвани. И накрая, мога само да подкрепя уважаемия депутат, който е, призова да има максимална опростеност тук, защото когато започваме разговори, понякога стигаме до сценарии и програми, които са твърде сложни за изпълнение на практика, така че нашия подход е следния. Парите са много важни, гаранциите са много важни, но също, също толкова важно е да има добра рамка за инвестициите. Така че трябва да има по-добра регулация, трябва да си представим какви проблеми може да има на място, които ще попречат на осъществяването на тези инвестиции. Това е част от нашата стратегия за възможно най-ефикасно използване на европейския бюджет. Благодаря ви за думата. Естествено ще продължим да разговаряме и в писмена форма и ще се видим отново през януари. Да, така е. Аз няма да правя допълнителни е, коментари, но е, имам чувството, че допълнителните въпроси ще нараснат като брой. Благодаря, благодаря на комисията за е, изявленията, за обясненията и преминаваме към следващата точка, а именно това е, е доклада на господин Тарант за годишния доклад за върховния представител на външната служба. Благодаря, господин председател. Аз ще бъда много кратък. А, е, ние се опитваме да видим какво правят другите комисии. Не, че се бъркаме в тяхната работа, но виждаме проблеми с плащанията. Това е един огромен проблем. Ясно е, че проблемът трябва да се реши от европейските институции. Ще може да говорим по този въпрос и през януари, но ако искате да преминем към гласуването, моля. Чудесно, казва председателят. Аз тък му исках да включа хронометъра, но мисля, че се справихте не за 30, а за 29 секунди. Добре, преминаваме. преминаваме към гласуването. Бих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 тази сутрин. Изменение едно от докладчика. Кой е за? Почти всички. Кой е против? Никой. Чудесно. Изменение 2. Докладчиците са за. Кой е друг за? Всички. Кой е против? Един. Добре, прието е. Параграф 4, 14 изменение. Отново от докладчика. Кой е за? Кой е против? Един. Въздържали се? Прието е. 15-то изменение от ЕКР. Докладчиците са против. А то пада. Извинявайте, то пада. Добре. 16-то изменение от ЕКАРЕ. Докладчиците са против. Кой е за? Виждам трима гласа за. Кой е против? Почти всички останали. Кой се въздържа? Отхвърлено е. 17-то е оттеглено. Четвърто от полтанг. Докладчиците са за. Кой ще последва докладчиците? Всички, почти всички, против. Четири има колеги. Кой се въздържа? Никой? Добре, прието е. Пето. От Полтанке. Това е оттеглено предложение. Трето. Трето. Трето изменение. Не. Не трето. Докладчиците са против. Кой подкрепя предложението на господин Мули? Никой. Кой е против предложението на госпожа Мули? Почти всички. Добре, то е отхвърлено. Седмо. От докладчиците. Кой е за? Кой е против? Един? Двама? Вие гласувахте против, така ли? Беше... Не, нали? Извинявайте, не разбрах дали за или против. Против, един против, няма въздържали се, прието е изменението. Осмо се покрива от седмо. Добре, тогава имаме устно изменение на докладчика за, преам... за точка от преамбюла Д. Докладчиците са за. Кой е за? Против? Няма. Господин Ешмарт е против. Добре. Пр... Въздържали се? Прието е предложението. Девето към същата точка от преамбюла. Докладчиците е, са против. Кой е за? Трима. Против? Повечето са против. Няма въздържали се. Отхвърлено е. Десето е оттеглено. Единайсто. Единайсто на докладчиците за. Благодаря. Против? Двама. Кой се въздържа? Няма въздържали се. Прието е. 12. Кой е за? Против? Един. Въздържали се? Няма. Добре. Тринайсто на госпожа Молик. Докладчиците са против. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа, моля? Нека гласуваме електронно. Vier Двама колеги още не са гласували. Трима.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 Край на гласуването. 30 за, 1 против, няма въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега преминаваме към доклад на госпожа Вана. Аз съм докладчик в Сянка. Става дома за проект в Гърция, за глоб... по фонда на глобализация, за глобализацията. Е, изменение едно. Кой е за? Много. Против? Трима. Кой се въздържа? Никой. Добре, прието е. Второ, пред, пред, второто предложение от мен. Подкрепя го докладчицата. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Прието е. Изменение 3 госпожа Олскок и други колеги. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Прието е. Пето. Кой е за? Против? Никой. Прието е. Пет от господин е, Киртос. Кой е за? Против? Кой се въздържа? Прието е. Шесто. Кой е за? Против? Пред... Въздържали се? Прието. Седмо. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Прието е. Осмо. Кой е за? Против? Въздържали се. Прието. Девето. Кой е за? Кой е против? Въздържали се християн-демократите, не са мнозинство, трябва а, да гласуваме сега крайния текст електронно. Един колега, а всички са гласували вече. Край на гласуването. 28 за, 2 против. Поздравление! А сега преминаваме към доклада на господин Цани. Отново става дума за фонда за глобализация. Започваме с второ изменение. Докладчикът е против. Кой ще подкрепи това предложение? Кой е против предложението? Кой се въздържа? Отхвърлено. Трето Препоръчва се отхвърляне от докладчика. Кой иска да подкрепи предложението? Либералите, екаре и зелените. А кой е против? Християн-демократите и социалистите. Кой се въздържа? Никой. Тогава отхвърлено е предложението. Изменение четвърто. Кой е за? Кой е против? Ами, против са всички останали. Е, въздържали се. Отхвърлено е. Компромис А. На докладчика. То, това се допълва от изменение 5 и 6. Кой е за? Всички. Против? Няма. Добре, прието е. Сега пето и шесто опадат, така седмо. Препоръчва се приемане от докладчика. Кой е за? Кой е против? Християн-демократите. Кой ще се въздържа? Прието. Осмо. Кой подкрепя осмо? Зелените, либерали, те каре. Кой е против? Всички останали. Тоест, е, отхвърлено е предложението. Девето. Кой е за? Докладчикът препоръчва. Отхвърляне. Кой е против? Много. Много колеги са против. Отхвърлено е предложение. Изменение десето. Тук Докладчикът е против. Кой е за предложението? Социал-демократите и либералите и зелените, а и, и левите. Кой е против? Християн-демократите и ФТТ. Кой се въздържа? Отхвърлено е предложението. Кой подкрепя предложението за, на Комисията по заедост? Ще гласуваме десето електронно. Нещо се объркахме тук. Значи, изменение десето. Параграф 7D. Гласувайте електронно, моля. Einer fehlt noch. Haben alle abgestimmt. Гласувахте ли, колеги? Един не е гласувал. Край на гласуването. 19 за. 8 против. Прието е. Изменение 11. Докладчикът препоръчва приемане. Кой е за? Всички. Кой е против? Екаре. Кой се въздържа? Зелените. Добре, прието е. Изменение 12 от Комисията по заетост. Кой е за? Кой е против? Никой. Кой се въздържа? Прието е. 13. Още отново Комисията по заетост. Кой е за предложението? Левите. Кой е против? Много. Кой се въздържа? Отхвърлено е. Изменение едно. Кой е за? Докладчикът и либералите. Двама са за. Кой е против? Всичко станали. Отхвърлено е. Гласуваме цялата, целият текст. Електронно, моля. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Der ist angenommen gegen eine Stimme. Herzlichen Glückwunsch. Прието е с един глас, с един глас против. Поздравление за господин Цани. А сега преминаваме към следващия доклад. Доклада на господин Обрих за Фиат. Изменение едно от Комисията по заетост за параграф 9а. Кой е за? Много. Кой е против? Никой. Е, въздържали се. Изменение 2. Кой е за? Против? Никой. Въздържали се. Прието е. Трето. За. Против. Въздържали се. Прието е. Четвърто за, против, въздържали се, прието е. Пето от комисията по заетост за, против, кой се въздържа? Един, прието е. Изменение седмо. Препоръчва се приемане. Кой е за предложението? Кой е против? Никой? Въздържали се? Не виждам, прието е. И седмо. Кой е за? Кой е против? Никой. Кой се въздържа? Никой. Чудесно. А сега гласуваме целият текст. Моля, гласувайте електронно. Einer fehlt noch. Един колега не е гласувал. Край на гласуването. Поздравление за господин Олбрехт. Приете доклада. А сега още един доклад за фонда за глобализиране, за Уорпол. Господин Виоти, чувам предложението да гласуваме амблок. Е, докладчикът е за всички изменения. Християн-демократите имат проблеми с е, последното изменение. Може ли да гласуваме от 1 до 9 блок? Кой е за 1 от до 9 изменение? Кой е против? Никой. Кой се въздържа? Никой. Тогава 1 до 9 са приети. Сега гласуваме десето. Господин докладчикът го, го подкрепя. Кой, кой още го подкрепя? Кой е за? Кой е против? Нека гласуваме електронно, моля. Всички гласуваха. Край на гласуването. 30 за, 14 против. Значи 10 е отхвърлено. Гласуваме отново електронно целият текст, моля. Всички са гласували. Край на гласуването. Поздравление за докладчика. Само един беше против. Сега ще гласуваме трансферите. Ah, okay. Gut. Danke. Окей, okay, willkommen zu Transfer. И така, секретарията ми казва, че трансферите 40 46, 49, 50, 55, вече сме ги одобрили. Тоест, това са бюджетните последствия от политическите ни решения. И тъй като вече сме говорили за това и са одобрени, може да ги гласуваме онблок. Има ли против, против колеги, които са онблок гласуването? Добре. В такъв случай, кой е за тези четири трансфера? Кой е против? Един. Кой се въздържа? Никой. Двама. Един против, един въздържал се. Добре, в такъв случай тези трансфери са прияти. Трансфери, трансфер 55. Тук става дума за сградата Жон. Трябва ли ни информация, Моника? Моника. Аз говорих за това. Е, колегите там е, седат в едно в една сграда, която е, има, в която има много азбест и би трябвало 200 е, милиона да се изразходват за почистването. Добре, това е ясно. Е, кой иска да подкрепи трансфер 55? Всички. Кой, кой, кой е против? Никой. въздържали се някой? Един въздържал се. Добре такъв случай и този, и този трансфер е одобрен. И сега преминаваме към бюджета 2014, други раздели. Тук също става дума за трансфери. Трябва да ги гласуваме поединично или Моника може да гласуваме анблок, защото вече сме говорили за тях. Има ли някой против това да гласуваме анблок? Господин Депре. Euh, Не е точно възражение. Става дума за закупуване на резиденция в Албания за ръководителя на легацията на Европейския съюз над 1,5 е, милиона. Аз не съм специалист. Е, не знам е, какви са цените в тази европейска столица. Не става дума, не мога да разбера дали става дума за един или два двореца. Така че може би комисията ще ни изясни въпроса. Благодаря. Аз също имах подобни съмнения, подобни въпроси, господин Дюпре. Така че аз зная, че посланници а, имат резиденции и посолство, но наистина една недвижимост от, на цена 1,6 милиона в Албания. Наистина чудя се какво ще се прави с тази сграда, дали, дали е това е нормално или цените са завижени. Моника. Най-напред, аз смятам, че ще получим информация. Това е само временен трансфер. До март ще имаме информация, ще имаме нотификация. Е, до момента нямаме нотификация за сграда в Албания. Предлагам да, на, да одобрим трансфера с условието да получим допълнителна информация за това как ще бъдат разходвани парите. А, въпросът е, че ако сега не одобрим този трансфер, ще имаме проблем а, с одобрение в последствие, с прехвърляне на средства от една година в друга. Затова предлагам сега да одобрим трансфера и в последствие да го одобрим окончателно. Тоест, а, ние правим пре, пренос, прехвърляне на тези пари за следващата година. Съгласен съм. Добре, една стъпка назад. Имаме четири трансфера. Аз питах, може ли да гласуваме онблок, значи при този трансфер не става за покупката дума, а за прехвърляне на парите за следващата година. Кой е за в такъв случай? Кой е против? Четирима. Кой, кой се въздържа? Двама. В такъв случай трансферите са одобрени с мнозинство. И имаме още една точка за сградния фонд и политиката за сградния фонд. Е, миналия път искахме да вземем решение. Става дума за центъра за посещение в Артиом и сграда К. Трябва ли нещо да обсъдим днес? Няма какво. Добре. В такъв случай нека да решим какво ще става с тези трансфери. Добре, кой е за тези трансфери? Благодаря ви. Кой е против? Виждам четирима колеги. Кой се въздържа? един колега. В такъв случай и тези трансфери са одобрени. Така, почти на време приключваме. Има ли колеги, които искат да кажат нещо по точка разни? Няма. В такъв случай закривам заседанието. Ще се видим в Страсбург.